депутати не поискат отмяната им, те ще влязат сила и ще бъдат публикувани като положение към настоящия президент. В сряда, заедно с председателя на съвета, ще подпиша седем акта, прияти в рамките на обикновена законодателна процедура. Наименованието на тези актове ще бъдат публикувани в протокола към днешното заседание. Преминавам